Добър ден, уважаеми колеги. Подновяваме заседанието. Искам да ви кажа, че протоколите от вчерашното заседание са налични. В случай, че няма коментари, а ви давам възможност за такива коментари, протоколите ще се считат за приети. Едно съобщение преди